My dear colleagues, Драги колеги, in the room, I will have to Обръщам се към присъстващите в залата. Трябва да продължим работа, защото трябва да има и гласуване, което започва в 10.45. Сега общи разисквания и изказване във връзка с наркотиците, политиката в тази област на Европейския съюз Точка 11. Комисията е представлявана от ръководителя на е, звено за борба с наркотиците в Генерална дирекция правосъдие. Добре дошли. Е, те ще ни запознаят с политиката в тази област и с научните изследвания. След това господин Гъц директор на Европейския център за борба с наркотиците и пристрастяванията. Той ще представи общия отчет на своята агенция за 2012, както и работната програма на агенцията за периода 2013-2015 година. Най-напред ще чуем комисията, след това господин Гът и след това ще дам думата за разисквания. Благодаря, госпожо председател, господин Салваторе, драги Волфганг, уважаеми членове на Европейския парламент и гости от другите институции, както и посетители. С голямо удоволствие участвам в този дебат за състоянието на проблема с наркотиците в Европейския съюз на основата на последния отчет за наблюдение, е, изготвен от Европейската агенция за борба с наркотиците. Този отчет е безценен източник на информация и анализи. Той съдържа висококачествен, надежден анализ за положението свързано с наркотиците в Европейския съюз е, и е, позволява да се изградим правилна представа за проблема в Европейския съюз. Волганг ще ви е, запознае с последните данни и тенденции. Аз ще кажа е, съвсем набързо само две неща. Ще започна с следното. Some of the worst problems. Европейският съюз е, е, не е допуснал някои от най-тежките проблеми, е, съществуващи в други части е, на света като да кажем заразяване с спин поради инжектиране на наркотик или е, ширещото се насилие. И, въп, и въпреки, че положението е, е стабилизирано през последните години, все още е, става дума за сложен проблем, който е, засяга милиони европейци. Докато сега водим тези разисквания в продължение на един час, един човек ще умре поради свръхдоза, най-вероятно млад човек. Около 8000 души годишно загиват по този начин в Европейския съюз. Днес, само днес, трафика е, за незаконно разпространение на наркотици е, ще е, даде повод за спечелване на 200 милиона евро в Европейския съюз. Около 70 милиарда е годишният оборот в Съюза от наркотици. Тези пари са двигател на незаконните престъпни мрежи. те ги инвестират както в незаконна, така и законна дейност и фактически минират нашите стопанства. Госпожи и господа, знаем, че справянето с този проблем а, изисква дългосрочен, мултидисциплинарен подход, интегриран подход на основата на стратегии. Сегашната стратегия за борба с наркотиците изтича в края на тази година. С голямо удоволствие ви е, съобщавам, че миналата седмица на работно ниво бе постигнато съгласие за нова стратегия за борба е, с наркотиците от 2013 до 2020 година. Новата стратегия ще се опре върху това, което сме постигнали в тази политика в Европа до сега. Постигнахме споразумението благодарение на изумителните усилия на кипърското председателство и на желанието и волята на съвета на министрите и на Европейския съвет да подкрепят тази стратегия през следващите седмици. Кипърското председателство бе инициатор на независима оценка на сегашната стратегия. Искам специално да благодаря на Салваторе Аколино, който много сериозно участва в оценката на стратегията, като член на групата по тази оценка представител на Европейския парламент. Участието му в тези разисквания беше наистина вдъхновяващо. Новата стратегия е, се опира върху това, което се нарича модел във връзка с наркотиците. Балансиран подход, което означава, че трябва едновременно да подхванем страната на търсенето и страната на предлагането. Това е интегрираният подход към политиката във връзка с наркотиците. Значи търсенето и е, предлагането трябва да се разискват в неразривна връзка, защото те взаимно си влияят. Научните доказателства трябва да стоят в основата на нашия политически избор и за това е толкова важна ролята на Европейската агенция. Тя ни дава е, необходимите научни доказателства, е, които обосновават нашите решения. Новата стратегия ще има огромна роля за постигане на съответствие между всички сфери е, на политиката, които трябва да бъдат взети предвид. Е, тя ще допринесе за сближаване в политиките на държавите членки и вътрешно съответствие между е, вътрешния и външния аспект на политиката за борба с наркотиците. Стратегията ще бъде изпълнена чрез два последователни законодателни плана за действие, е, които ще предписват съвсем конкрет, конкретни мерки. Е, комисията ще работи в тясно сътрудничество с предстоящото ирландско председателство на съвета е, за разработване на първия план за действие. Сега нека накратко ви кажа какви са конкретните приоритети на комисията, що се отнася до политиката за борба с наркотиците. Какви са плановете на комисията? Ето приоритетите – те бяха представени и в съобщение, наречено към по-категорична реакция на Европейския съюз във връзка с наркотиците, прието през октомври 2011, значи преди година. Там се предвижда е, пълно преразглеждане на е, уредбата на политиката за борба с наркотиците. Обявено е, че ще бъдат укрепени е, нормативните предложения по новите психоактивни вещества, укрепване на нормативната уредба е, за борба с е, престъпленията, свързани с трафика, укрепване на нормативната уредба във връзка с отклоняването на изходни вещества за наркотиците, така наречените прекурсори и укрепване на нормативната уредба е, за борба с съпътстващите престъпления, като например изпиране на пари. Една е, година е, по-късно, след съобщението си, комисията вече е внесла половината от тези нормативни проекти. През март тя внесе проекта за конфискация и отнемане на имущество, придобито чрез разпространение на наркотици. Колегите ми от Генерална дирекция вътрешни работи могат да ви дадат допълнителна информация. През септември комисията внесе два нормативни проекта за усъвършенстване на нормите е, за превенция на отклоняването на прекурсори за наркотици. Става дума за химикали, които се използват в е, много голям брой. Е, от. Те са съвсем законно използвани по принцип химикали, но могат да бъдат отклонени и използвани незаконно за производство на наркотици. Трите нормативни проекта, обявени в съобщението, са в процес на подготовка и вероятно ще бъдат прияти през едните месеци. Първо, проектите за новите психоактивни вещества са приоритет за комисията. Знаем, че това е приоритет и за вас. Като се има предвид големият брой парламентарни въпроси, питания, които комисията получава във връзка с психоактивните вещества. Голяма част от тези въпроси са свързани с нашите намерения за усъвършенстване на нормативната уредба. Знаем, че това е приоритет за вас и защото по новите психоактивни вещества комисията Либе организира е, изслушване миналата година. Господин Соник и госпожа Антонеско трябва да получат специална благодарност е, за е, това изслушване. Значи в началото, в първите месеци на 2013 година, комисията ще внесе още по-сериозни проекти, които ще ни позволят по-резултатно и по-бързо да се справим с новите психоактивни вещества, като реакцията ни е по-съизмерима, по-адекватна в момента се извършва оценка на въздействието и трябва да се направи така чрез нашите предложения, че да изтегляме тези психоактивни вещества от пазара, когато те са много опасни или да ги поставяме под наблюдение. And the broader също така е, смятаме да е, обърнем особено внимание на наказателно-правните санкции. Е, през 2013 година ще внесем проект за изменение на директивата за изпиране на пари в тази връзка. Госпожи и господа, законодателството е много важно, но също толкова важно е повишаването на качествата на наш, качеството на нашата реакция, тъй, щото да ограничим и предлагането и търсенето. В няколко стратегии за борба с наркотиците, в няколко плана за действие, ние сме посочили, че трябва да повишим качеството на своята реакция. Комисията работи в тази посока. Е, тя е, иска да изработи е, минимални стандарти за качество за ограничаване на търсенето да подобри качеството на услугите, които се предлагат на засегнатите лица в целия Европейски съюз. Същевременно комисията работи в сътрудничество с Европейската агенция, която разработва ключови индикатори за предлагането на наркотици. Оттам черпим информация за пазарите на наркотици и за начина по който може да им се противодейства. Волфганг и аз миналата седмица се събрахме заедно с над 200 експерти от Европейския съюз, за да разработим до край тези индикатори, показатели за предлагането на наркотици в Европейския съюз. И сега няколко думи е, за международните отношения. Европейският съюз заема водещо място в международните разговори. Е, той води много интензивен диалог е, с страните, е, в които се произвеждат наркотици или през които е, наркотици преминават транзитно на път за Европейския съюз. Оказваме на тези страни техническа и финансова помощ, чрез е, която е, допринасяме за изграждане на техния капацитет за борба с наркотиците. И имаме е, също така интензивен диалог с, с ключови партньори е, в политиката за борба с наркотиците, например Евро... Съединените щати. И също така даваме средства по проекти за борба с наркотиците. От 2005 година сме дали около. Е, 312 е, милиона евро за финансиране на е, проекти е, които е, са е, допринесли за така по-устойчива последователна борба с наркотиците по целия свят. Но разбира се, Европейският съюз се бори с този проблем и на своя територия, чрез програмите за превенция, чрез програмите за информиране и осведоменост, чрез програмите за здравеопазване. Програмата за превенция и информация във връзка с наркотиците, например, е много успешна и тя е създадена, разработена благодарение на Европейския парламент. Тя е негова идея. От 2007 година чрез нея са финансирани големи, чрез които са разработени нови методи за превенция и борба с незаконните наркотици. Надяваме се, че следващата финансова рамка е, ще продължи е, финансирането на е, проекти от Европейския съюз, за да се борим и с търсенето, и с предлагането. И сега искам да дам думата на Яко Боратински от Генерална дирекция вътрешни работи, който ще добави към моето изказване данни, свързани с проектите, е, за борба с организираната престъпност, занимаваща с наркотици. Uh, Благодаря много. Е, за мен е комплимент и, и, и аз да имам възможност да добавя нещо е, към казаното от Дана. Според мен е всичко свързано с наркотиците е просто един друг аспект на организираната престъпност. През 2010 година Развиването на международните мрежи беше един от пете основни приоритета. Позволете да отбележа някои от основните аспекти. Единият въпрос е свързан с дейността по външните е, а, граници. Тоест, е, системата за наблюдение на границите Юросур дава възможност да се наблюдават да се наблюдава движението по границите. Много е важно по външните граници да има общ анализ и съгласуване на дейностите на митницата и гранична полиция. Освен това, в рамките на Европейския съюз се реализират редица мерки а, с цел предотвратяване на изпирането на парите от а, а, търговия на, на наркотици и незаконни дейности. Това са дейности, които все целят предотвратяване на дейностите на черната економика. Чрез такива проекти се показва по какъв начин наркотрафикантите успяват да подкупят служители и да получат достъп до европейските пазари. Освен това, Европейския парламент се занимава в момента с проекто директивата за конфискацията, която отново е насочена към борбата с организираната престъпност в сферата на приходите от престъпления. Това е именно най-чувствителният за нея аспект. Освен това, пазара на наркотици е само един от пазарите на черно, но той дава възможност за един много доходоносен бизнес. Затова е много важно да има много добро сътрудничество между различните агенции, Европейския център за борба с наркотиците, Европол и така да се разработват нови по същество доклади за наркотиците и пазара на наркотици. Те ще бъдат представени на широката общественост в началото на следващата година. Докладът ще се занимава с а, научните а, изследвания и данните от тях, а, представени в рамките на Европейския център и а, въпросите за връзката с организираната престъпност. Освен това, ни интересува и по какъв начин може да се задълбочи сътрудничеството между отделните държави и членки. В рамките на Лисабонския договор се наблюдава така нареченият европейски е, цикъл на политики по отношение на борба с организираната престъпност. Това е един нов феномен. И комисията би трябвало да определи оперативните приоритети в сферата на сътрудничеството между правоприлагащите органи. Освен това, е, член 418 се занимава с наркотиците. тук текстът е всъщност пределно ясен. Става дума за трансгранично сътрудничество, което дава добавена стойност. Отслабването на капацитета на групите на организираната престъпност, които активно работят или които имат корени в Западна Африка, се разпростират и в Европейския съюз. Освен това, Западните Балкани като транзитна зона и и район, през който всъщност наркотиците влизат в Европейския съюз. След това производството на синтетична дрога и а, дистрибуцията и а, накрая кокаин, хероин, канабис а и а, фалшифицирани стоки цигарет и цигари, които се а, внасят в Европейския съюз чрез контейнери. Това са някои от основните аспекти на а, трафика на наркотици, които имат пряко въздействие върху Европейския съюз. Така че ние с удоволствие ще участваме в дебата и искаме да използваме възможността за да поздравим а, Центъра за дейностите в борбата с наркотиците. Благодаря ви! И сега давам думата на господин Гец, директор на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманите в Европейския съюз. Госпожи и господа, за мен е голямо удоволствие да ви представя последните резултати от работата на Центъра в борбата с проблема на наркотиците в Европа. Ще ви представя и някои от основните моменти в нашата тригодишна стратегия за периода 2012-2015. Както вече чухме от Дан, проблемът с наркотиците си остава основно предизвикателство пред нашите политики. Наркотиците по подкопават общественото здраве. Е, от тях страдат е, не само наркоманите, но и техните близки. Освен това, те са причина за насилие е, сред тези, които използват наркотици. Бяха представени някои от основните аспекти на този толкова волатилен, толкова динамичен пазар. И имаме основания както за тревога, така и за оптимизъм. В Европа хероина кокаина и канабиса намаляват своето разпространение. Нека най-напред да видим какво е положението с хероина и опиотите. От 70-те години насам те са в основата на проблема в Европейския съюз. Естествено, необходимостта да се отговори адекватно на използването на хероин беше е, причината институцията, в която работя, да бъде създадена в 90-те години. По това време френският президент Митеран е, поде тази инициатива. Според данните 1,4 милиона са употребяващите опиоти в Европа. Това са около 250 милиона от нашето възрастно население. Най-вече ефективният ефективната реакция на тези проблеми е в центъра на нашето внимание. Ние, произвеждаме, ние провеждаме хиляди проверки, за да ограничим използването на спин и негативното отрицание върху обществото. Сега ние навлизаме в един нов период. Използването на наркотици чрез инжектиране намалява. Намалява и броя на нови потребители на хероин. Това се дължи на увеличаването на лечението, на контингента за лечение от една страна, а от друга страна се увеличава и възрастта на онези, които започват лечение. Хероинът вече не е толкова лесно достъпен в Европа, а причините за това са различни. Например, в Ирландия и Обединеното кралство недостигът на хероин вероятно е резултат на успехите на правоприлагащите органи. В Финландия, например, той се замества от фентамил и други опиоти. Хероинът намалява следствие на дългогодишни усилия за намаляване както на търсенето, така и на предлагането. Важно е да се намали броят на хероинозависимите, но също толкова важен е и аспекта на предлагане на лечение за зависимите. 1,1 милиона европейци в момента са обект на такива лечения или те получават друго заместващо лечение. Повечето от половината от редовните ползватели на опиоти вече ползват лечение в Европейския съюз, но в много държави все още тази група не е достатъчно добре обхваната и възможностите не са достатъчни. Това, че а, е, намалява а, е, броя на а, е, употребяващите наркотици, обаче не означава, че няма предизвикателства остава потенциалът за а, разпространение на ХИВ и други а, заболявания, които а, се разпространяват сред наркоманите. Много от редовните ползватели на опиоти са лежали в затвора. И по време на престоя си в затвора те не са престанали да вземат наркотици, някои от тях дори започват да извършват още по-сериозни престъпления. Това до някъде се дължи и на толерантността по отношение на опиотите и изисква постоянна грижа, постоянна подкрепа за възстановяване и преминаване към по-безопасен начин на живот. А сега да погледнем как стоят нещата с пазара на стимуланти. В Европа има най-различни такива медикаменти. Хероина и кокаина си остават до някъде широко разпространени, но има много други препарати, но кокаинът си остава най-широко разпространение след канабиса и около 4 милиона европейци миналата година са използвали кокаин. Но той вече не се ползва от това престижно положение, на което се радваше в миналото. Като че ли използването на кокаин вече достигна своя връх и тенденцията е нисходяща. Кокаина с ниска чистота може би и кара използващите го да използват други препарати, но кокаина е само един от стимулантите. Миналата година 2 милиона европейци са използвали екстази. Пазарът на екстази се преобрази през последните няколко години. Първо, беше намалено използването на МДМ а таблетите, таблетите като метадон, например, а, а пазарът на МДМА като че ли а, намалява и между другото патент, патентът за използването на екстази вече а, ще навърши 100 години, това ще стане около коледа. Амфетамините продължават да се използват на широко в Северна, Централна и Източна Европа. Около 2 милиона европейци през миналата година са използвали амфетамини. Използването на амфетамини е стабилно през последните а, години. Има и някои тревожни аспекти, свързани с тази а, тенденция. С изключение на Словакия и Чехия, амфетамина се използва навсякъде в Европа. Сега обаче получаваме информация от а, Северна Европа, Гърция, Кипър, Бавария и Саксония в Германия. Според тези данни, амфетамините се използват все повече. Като цяло можем да кажем, че иновацията на тези пазари продължава и преди десетина дни направихме оценка на риска в Европейския съюз на амфетамина 4МА в центъра в Лисабон, Европол, медицинските служби, Европейската комисия и други партньори. Това беше предизвикано от групи от смъртни случаи в резултат на амфетамин, който все още не се контролира в Европа. Той се произвежда в нелегални лаборатории за производство на амфетамини. Нека сега по-задълбочено да видим какви са предизвикателствата от използването на новите препарати през миналата година може да се каже, че по един нов медикамент се появява всяка седмица. Тоест за 2012 година има 60 нови видове препарати, т.е. 60 вида молекули, които са регистрирани в Европейската система за ранно предупреждение. Кафеномени и синтетични вещества все още се използват на широко. В момента пазарът за рекреативна дрога се разширява. Има няколко държави обаче, които поради липса на хероин, в които поради липса на хероин наркоманите се прехвърлят към метадон и МПТВ има увеличение на използването на новите е, наркотици и този проблем съществува в е, международен план. Е, тези препарати също трябва да бъдат включени в нашата политика. Унези, които вземат политическите решения, трябва да разполагат с необходимата правна база. В този контекст правното основание в момента се промени и Дана вече спомена какво се прави в това отношение. Съдебната медицина и по-систематичното проследяване на смъртните случаи могат да ни бъдат полезни при определяне на тези медикаменти. Трябва да знаем какви са и социалните въздействия, за да може ефективно да се борим с търсенето на тези вещества това, което бих нарекал по-старите нови вещества, също се използват на пазара. Става въпрос за етамин, метадон. Броят на използващите ги може би намалява, но именно поради тази причина те като че ли не са в обхвата на мониторинга. Тук става дума и за млади е, хора и за хора с сериозни хронични е, здравословни проблеми, които са свързани с използването на тези вещества. Именно тези е, данни ни дават че, възможност да оценим, че на, нашата дейност, която има своите ограничения. Нека сега да погледнем как стоят нещата с канабиса. Анализът на пазара на канабис показва, че производството на канабис в рамките на Европейския съюз измества вносния канабис. Така наречената домашно, домашно производство на канабис се извършва в а, малки количества за лична употреба и в големи плантации, където се използват а, сложни технологии. Канабисът продължава да бъде най-широко разпространеният незаконен наркотиц в Европа и миналата година 23 милиона са го използвали, т.е. един от всеки 15 възрастни. Сред тях 3 милиона използват канабис почти ежедневно и те будат особено сериозна тревога. Последствията от използването на канабиса сега се разбират по-добре и се знае какви са последствията от дългосрочната му употреба. Например, приемането на канабис се превръща в последствие в използването на по-силни наркотици. Госпожи и господа, нашият нов доклад предоставя един поглед към, към върху сложната природа на наркоманията. Това, което ви представих, определено съдържа и добри новини, но обикновенно се чуват много песимистични гласове, които поставят под въпрос нашите усилия. Така че аз мисля, че след като човек внимателно се занимае с данните, ще види, че европейския подход взима предвид, че търсенето и предлагането са еднакво важни. Важен е и научния подход. Трябва да бъдем прагматици, трябва да се оценяват действията по достоинство и а, да се а, преследват дългосрочни цели, които наистина ще променят нещата към по-добро. Тук не мога да не приключа с няколко думи, а, които, с които да бъдем предупредени какво ни очаква. В тези времена е много важно да се инвестира в борбата с незаконните а, наркотици. Важно е да се насочим към тези мерки, които ще бъдат най-резултатни. Много лесно могат да бъдат подкопани нашите усилия, ако, ако финансирането им а, не бъде продължено. Този пазар е динамичен, изобретателен и много бързо успява да намери възможностите, които да използва. За да се справим с него, ние работим съвместно с Европол при разработването на една задълбочена стратегия, стратегия спомената от Дана. Ще представим резултатите от това проучване през януари 2013 на 15 ноември, заедно с комисара Малмстръм в нашата централа в Лисабон. Поканихме около 45 журналисти. Те дойдоха специално в Лисабон за това събитие. Присъстваха, разбира се, и журналисти, които живеят в Лисабон. Бяха стартирани национални програми в 10 от държавите, а в последствие на 11 и 12 декември предстоят съответни сесии на португалски и испанския парламент. Проведохме срещи в рамките на една седмица и се срещнахме с представители на различни държави и членки – Във всички държави членки получаваме сериозна подкрепа, също така в Норвегия, Харватска и Турция, с които имаме добро сътрудничество на международната арена най-големите обеми са в Съединените щати и Австралия, а в Канада, Мексико, Тайван, Венецуела, арабските държави и Украина има увеличение на използването на системи за борба с наркотиците. За съжаление, в Китай все още нищо не знаем точно какво се прави, но се надяваме през следващите години да чуем какво се прави и там. Имаме над 830 000, 830 хиляди посещения в нашия интернет сайт. Вие получихте вече е, информация от доклада преди започването на тази инициатива. Сега позволете да влезем, навлезем в новата стратегия на Европейския център това е 13-та работна програма, откакто, беше, е, откакто през 2007 година влезе в сила регламента, който до голяма степен беше е, подготвен от вашата комисия. Естествено, основите бяха положени от тези усилия, а в момента мониторинга е насочен към предизвикателствата в съвременния е, в съвременното разпространение на наркотици. Тези а, дейности а, ще оформят дейността на агенцията от тук нататък. Европейският а, институционален и правен пейзаж означава, че европейските държави са поставени под много голям натиск, но така се поставят и нови изисквания пред агенцията. Знаете, че тези изисквания обаче не винаги са подкрепени с необходимите ресурси. Трябва също така да обърнем внимание на виждането на нашите основни партньори, за да е сигурно, че наистина се занимаваме с основните проблеми. Най-вече става дума за европейските институции, държавите членки, където имаме свои точки за контакт, други европейски институции, примерно агенциите по правосъди и вътрешни е, радост, работи, е, превенция, много неправителствени организации и като цяло обществеността. Като вземем предвид всички тези препоръки от е, външната оценка, която беше поръчана от Европейската комисия и изпълнена успоредно с нашите процеси на планиране, нашата визия за 2013 година е да преминем от информационния център към центъра за анализ на ситуацията с наркотиците в Европа. Тук ние ще спазваме три основни принципа. Ние ги наричаме нашите основни ангажименти. Първо, предоставяне на анализ на ситуацията с наркотиците. Второ, извличаме максимална стойност от инвестициите, така щото те да бъдат използвани по-резултатно. И трето, Естествено, комуникациите и а, подхода ориентиран към предоставяне на информация. Така определяме пет тематични приоритета. Първо, разбирането на проблема. Второ, реакция и най-добра практика. Трето, нови тенденции и развитие. Четвърто, подкрепящи политики. И пето, увеличаване на информацията за предлагането и пазарите. И тук трябва да помислим как нашето стратегическо виждане може да се превърне в резултати. Нека да го иллюстрирам чрез три примера от нашата работна програма. Първият, е, пример е годишния доклад, който току-що представих, който за пръв път бива представен в този формат. От 2013 година нататъка всички заинтересовани страни ще получат един нов, нов доклад който ще следва ново, нова структура, който ще отговаря на изискванията на новите технологии, въпреки че ще разполагаме с по-малко информация. Ще а, в новия доклад. Новия доклад ще бъде по-кратък, въпреки всичко ще бъде преведен пак на 22 езика и ще го представиме малко по-рано времето, т.е. през месец октомври. Доклада обаче е само една част от един цял пакет документи, които ние представяме по електронен път. Ще предоставяме също една много по-ясна картина за нашата работа като и търсиме и, и ново, ново заглавие за, за този нов документ. Като отделните компоненти ще бъдат посветени на отделни е, теми. Също, също, също, същевременно ще бъдат публикувани много статистически данни, таблици, за да може всеки един да си създаде е, представа за е, с положението в отделните държави членки. Е, второ, бих искал също така да кажа, че ще е, съдълбочим и укрепим нашата система за мониторинг Многократно споменах е, четирите или, е, четирите или петте показатели, по които работим. Смятаме да развиеме нови показатели. А, Дана вече спомена. Също така и за втората а, конференция, която ще направи конкретни предложения за създаването на подобни технически показатели. Също така смятаме да укрепиме механизма за оценка на риска. на основа на а, програмите, които се а, е, про... разработват и които се провеждат от шведските власти върху ученици на 15 и 16 години. Подобни програми съществуват от 1999 година и ще разработиме и нова методология за подпомагане прилагането на стратегията на комисията, както и подпомагане на отделните държави членки, за да могат да, да, из, да извършват по-всеобхватна оценка на положението в страните. Ай. Е. Мисля, че това е в като цяло. И се надявам, че резултатите от годишната годишния доклад и работната програма ще допринесат за по-добра оценка на ситуацията и ще подпомогнат за разработването на стратегията от сега нататъка. Сега някои колеги искат да вземат думата. Първо давам думата на господин Яколино. Много ви моля да бъдете кратък. Благодаря, госпожо председател. И слушах с огромно внимание тези много, интерес, много интересното представене на от страна на комисията и на директора на Европейския център господин Гъц. Доклада ви за 2012 година отговаря изцяло на изискванията, залегнали в стратегията на Европейския съюз. Сега е момента да направим равносметка на постигнатите резултати, да видим дали стратегията наистина е била оперативна. Разбира се, става дума за едно по-особено положение, в което се намираме в момента. Разполагаме с малко средства, същевременно предизвикателствата са се е, променили с появата на нови синтетични вещества. Вие казахте, че над 60 са, се, са били е, създадени през 2012 година. в вие разглеждате новите моменти, а, търсенето и предлагането разглеждано като един, а, като един а, компонент а, мерките за подобряване здраве, за а, мерки за здравеопазване в областта на здравеопазването, но вие за пръв път споменавате възможността да се предприемат много дисциплинарни мерки и да се разработат методи за борба с зависимостта, с наркозависимостта. Какви ще бъдат тези нови мерки? Те ще бъдат ли свързани с мерки за борба с други видове зависимости? И каква ще бъде новата политика за спрямо а, лицата лишени от свобода, които употребяват наркотици, тъй като повече от една трета от а, лицата лишени от свобода потребяват или са потребявали наркотици. Благодаря ви, госпожа Зибър. Благодаря. Аз също ще се опитам да бъда много кратка. Бих искала да се е, върна към проблема, свързан с превенцията. не, не, проблем, проблем свързан не само с производството и разпространението на наркотиците, а и а, проблемите свързани с осведомеността на широката общественост. Много често нашите кампании са насочени към много млади хора, на които се представят ужасяващите резултати от употребата на наркотици, но в, в доклада са от отчетени пропуските и слабостите на някои от информационни кампании и промяна на, информационна, на, информа, на информационните тенденции. Какви са резултатите от това? Смятате ли, че има какви са по по-специфичните групи, които употребяват законни или не е, законни наркотици, как е, да ги определиме, за да е, насочиме правилно информационните кампании. Също, същевременно трябва да, да имаме ни по-интегрирани политики, които да бъдат по-целенасочени. Държавите членки трябва да отчетат, че различните видове наркотици се потребляват в различни групи и това трябва да се вземе предвид при превенцията. Бих е, искала да задам въпрос, свързан с е, смъртността от е, свръхдози. Вие казвате, че има над 1600 а, смъртни случаи в Германия и а, в а, Италия. А след това казвате, че през 2010 година е, има е, пик, пик, е, смъртността е достигнала върхови цифри. Как отчитате тези е, смъртни случаи? Струва ми се, че не, не правите един достатъчен, достатъчно задълбочен анализ. Е, не, крайна сметка не разполагаме с е, точни цифри от 2010 година. Вие казвате, че това се дължи на липса на ам, лечение или недостатъчно лечение. Можете ли да ни кажете малко повече в кои страни се наблюдават подобни слабости, подобни проблеми? Вие също така споменавате, че ам, след излизането от затвора много лица а, са а, наистина в. А, в рисково положение. Можете ли да ни дадете по-конкретни цифри? Председателката казва, много ви моля да, да а, съвършите вашето изказване. Ораторката продължава. Какъв, каква е точно цифрата на а, смъртни, смъртните случаи? от свръхдози. Благодаря за вашите три въпроси. Ще се опитам да отговоря много накратко. Аз след това ще дам думата на Волфганг, който може да отговори по същество на основата на доклада на въпроса на господин Яколино. Да, въпросът е много важен и значителен, но мисля, че целият фен и цялото явление зависимост трябва да се разглежда в един много по-общ план. В новата стратегия се набляга на връзката между потреблението на законни и незаконни наркотици и Европейската комисия финансира един проект, който трябва да направи проучване на употребата на свързана с начина на живот. Това е проект за 10 милиона евро, който е, се, се вписва в четвъртата рамкова програма и който трябва да представи резултатите от различните поведенчески модели. Това е по, на въпроса на госпожа Зебер. Това е от компетенция на държавите членки, тъй като става дума тук за субсидиарно, субсидиарност. Извинявайте, казва председателката, че ви прекъсвам. Е, моля колегите да заемат местата си и да продължиме с дебата, защото няма да започнем гласуването преди края на дебата. И в заключение в новата стратегия се набляга на, пре, на превенцията, на ам, различните видове превенция, целенасочена превенция, регионална превенция и как тази превенция заляга в различните програми. Господин Гъц, имате думата. Бъдете много кратък. Да, ще бъда много кратък. Първо, по казаното от господин Яколино за законните и незаконни вещества. Да, това е един важен проблем. В държавите членки има различни подходи по този проблем. В Южна и Централна Европа, като че ли по-скоро се набляга на зависимостта, а не на законни или незаконни вещества, докато в Северна Европа и по-специално в скандинавските страни се прави разграничение между тези два вида вещества. Аз а, споменах, че е необходимо да има един по-единен подход в Европа. Колкото до превенцията, пре... Превенцията зависи до голяма степен от политическата воля, а не се влияе чак толкова от цифри и обеми. През последно време виждаме, че има все повече и повече програми за превенцията и по-специално е, информирането на младите хора на по, по, по какъв за, по, за последиците от употребата на, на наркотиците, е, реакция. Но е, има и Госпожа Рамиро Лопец. Наистина много от цифрите и данните са от 2010 година. Вие сте абсолютно е, права, но е, имаме нужда от време, включително докладите се превеждат и така нататък. Следващата версия ще е, бъде готова през месец май. И както Както казах, този доклад е само една част от целият пакет, отчетен пакет, в който са включени всички цифри, които не съм ви представил днес и които не са залегнали в този доклад, но разбира се, можем да продължим този диалог в двустранен порядък. Благодаря на комисията, благодаря на господин Гюец. Благодаря за това, че а, представихте а, доклада, а сега продължаваме с гласуването. Нека да продължиме с гласуването. Voting card, so I hope everybody has. Ще са ни необходими картите за гласуване. Надявам се, че ги, че ги носите си. По точка 14 ориентировачно гласуване относно програмите за обучение свързани с фалшифицирането на еврото. Господин Жан Макентайр, искате да кажете нещо? Да, благодаря. Yes. Um, you, Благодаря, госпожо председател. Бих искала само да коментирам тази тема. Първо бих искала да благодаря на нашия председател, който отсъства в момента, който обясни различните становища по делегираните актове. Надявам се, че ще трите 35-то, 50-то и първо изменение ще бъдат подкрепени. Те са свързани с делегираните актове. Втората тема, по която имаше някои не, несъгласия, беше по финансирането на програмата. Знам, че имаше блокирано мълцинство в съвета, но в е, изменение 13 е, нещата са изяснени и ако приемеме това изменение, ще отбележим напредък. А, и бих искала да благодаря и на всички колеги за подкрепата и помощта и целия секретарят е, за отличната работа. И благодаря, госпожо Макинтар. А сега да гласуваме. Изменение второ за, против, въздържали се. Приема се компромис А. Приема се. Сега четвърто изменение за, против, въздържали се. Приема се. Компромис Б за, против, въздържали се. Приема се. 26-то изменение за, против, въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 33-то изменение за против, въздържали се, приема се. 13-то за против, въздържали се, отхвърля се. 34-то за против, въздържали се, приема се. 35-то за против, Нека да провериме. Да проверим по електронен път. 35-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. е. госпожа Ром, гласувахте ли с карта? 29 за, 19 против. Значи се приема 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 40 за против въздържали се приема се 41 значи 40 и 41 20 за против въздържали се приема се 21 за против въздържали се приема се първо а, то бе, значи е го гласувахме с 35 и 15 и 22 приема се и сега окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 48 за, няма въздържали се, няма гласове против. Госпожа Макентайер поздравления. И сега минаваме към следващите точки. Ориентиращо гласуване по проект на регламент на Европейския парламент и съвета за общи норми относно обежището и фонда за, миг... фонда за миграция и обежище, и е, за механизма за финансово подпомагане с цел полицейско сътрудничество, превенция и борба с престъпността и управление на кризи. Госпожа Сарджентини. Благодаря. Извинявам се, госпожо председател. Зелените искат да бъдат изтеглени от компромисно изменение 9. Франчиска Келер е, е направила изменение 133. То е, е посочено, цитирано в изменение 9. Всъщност докладчикът никога не се е консултирал с нас. И за това искаме нашето име, името на нашата група да бъде снето от изменение 9. Компромисно изменение 9. Председателят, добре. Започваме с изменение 51. За. Против. Въздържали се. Отпада.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 Close the vote. Край на електронния вод. 35 за, 13 против, няма въздържали се, приема се. Стигаме до изменение 72 за, против. Да. Извинете. Картата ми за гласуване въобще не работи. Дон Хуан Фернандес де Хавилар а, ме замества. А, не съм била в състояние изобщо да а, а, гласувам. Три пъти се опитах, но нито веднъж не стана. Председателят, а, може би трябва да смените мястото, на което седите. 48 души са гласували, значи. Нека продължим с гласуването. и ще ви броим отделно. Изменение 72 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 на бюджетна комисия за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Изменение. Нека проверим тогава изменение 9, щом искате. Now it works your... Сега вашата машина за гласуване работи ли? Да. 33-то. За, 33 е, ма за, 16 против. Значи приема се. Стигаме до 76-то изменение. За. Против. Още веднъж. 76-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 77 за против, въздържали се, приема се. Тоест, отхвърля се, казва председателят. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Изменение 80-то проверяваме по електронен път. Гласуване. Моля. Край на гласуването. 33 за, 17 против. Отхвърля се, казва председателят. What did I say? Sorry. Какво казах? Извинявайте. Приема се.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 Моля отново да гласувате. 85 е, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да, значи компромисът се отхвърля, следователно изменение 86 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89 за. Против. Това трябва да се провери. Проверяваме гласуване по член 89 и по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 за, 28 против. Отхвърля се. Стигаме до 87 за, против въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се. Председателят се извинява, да, тук се е имало идентичност. Изменение 90-то, а не 88 за, против, въздържали се. Приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. 95-то с устното изменение. И разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до изменение 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 98 отпада, отпада. Значи 99 за, против, въздържали се, приема се. 22 на бюджетна комисия за, т.е. пак се извинява председателя, то е отпаднало. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за. Against abstentions adopted. 102. Приема се. 103 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 105 за Против. Не виждам ръцете ви, за това ще проверим по електронен път. Начално гласуването по изменение 105. Край на гласуването. 19 срещу 30. Явно се отхвърля. Компромис 7 за против, въздържали се, приема се. Стигаме до 107 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 но има грешка в превода на английски язик. За, против, въздържали се, приема се. 23 бюджетна комисия. Отпада. 110 за. Против. Въздържали се. От... Приема се. 111 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112 за. Против. Въздържали се. Моля да вдигате ясно ръка, защото много трудно ви разбирам. 112 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Стигаме до 113 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Тоест, извинявам се, каза председателят. Приема се. Проверяваме. 118. Електронна проверка на гласуването. Начало на гласуване. Край на гласуване. 34 срещу 17. Приема се. 100 и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 Отхвърля се. Изменение 125 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 126 и 24 на бюджетна комисия. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 127 за. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до 128 за. Против. Въздържали се. Приема се. 130 за. Против въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се. Това трябва да го проверим. Може би е прието. Начало на електронното гласуване. Край на електронното гласуване. 26 на 21 гласа, 4 въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за,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 140 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Бюджетно изменение 25 е, за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се. Не, това ще го проверя. Нека проверим електронно гласуването по изменение 142. Начало на гласуването. Край на гласуването. 8 за 20, 28 за 23 против. Приема се. Стигаме до 100. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за. Против въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се. Още веднъж. 144. Вдигнете ръка, ако обичащете. За, против, въздържали се, приема се. 24. За, против, въздържали се, отхвърля се. 146. За, против, въздържали се, приема се. 100.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 против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 100, т.е. 25 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, за най-напред. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Приема се, поправя се председателката. 160 за. Против. Въздържали се. Приема се. 158 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 за. Против въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. 26-то на бюджетна комисия за, против, въздържали се, приема се. 27-то на бюджетна комисия за, против, въздържали се, приема се. 163-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 на бюджетна комисия за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Моля да гласуваме електронно изменение 162 начало на гласуването. Колеги, моля ви да гласувате. Край на гласуването. 29 на 19 гласа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 Край на електронното гласуване. 22 за, 28 гласа против, отхвърля се. 31 на бюджетна комисия за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 при, за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против,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 въздържали се, отхвърля се 178 за, против, въздържали се, приема се 179 за, против, въздържали се, приема се 180 за, против, въздържали се, отхвърля се изменение 181 за, против, въздържали се, отхвърля се 182 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до 183 за, против, въздържали се, приема се. 184 с разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тоест, извинявам се, казва председателката, приема се. Изменение 187 за, против, въздържали се. Това ще го проверим. 187 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 27 за, 24 против. Приема се. 189 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение. Тоест, стигаме до преамбюла. Изменение 31. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1. За, против, въздържали се. Това се приема. 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, отхвърли се. Тоест, приема се. Извинявам се, започвам вече да се обърквам, казва председателката. Седмо изменение на бюджетна комисия за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 против, въздържали се. Отхвърля се 38 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до изменение 39. За, против, въздържали се, отхвърля се. 40 изменение за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43-то за, против, въздържали се, приема се. 11-то на бюджетна комисия за, против, още веднъж, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се.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 Бюджет 1 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 2 приема се. Бюджет 3 за, против, въздържали се. Моля да вдигате ръце. Трето изменение на бюджетна комисия. За, против, въздържали се. Приема се. Четвърто на бюджетна комисия. Отпада ли? За. Против, въздържали се. Приема се. Гласуваме електронно. Окончателно гласуване, начало на гласуването. Моля да гласувате, колеги. Ами не гласувате? Край на гласуването. Що ме така? 42 гласа за, 3 против, 5 въздържали се. Поздравление на докладчика. И последното гласуване за тази сутрешното заседание е ориентировачно гласуване по проект на регламент на Европейския парламент и съвета за създаване на програма за правата и гражданството за периода 2014-2020 година. Докладчик госпожа Гънц. Колеги, моля за тишина. Докладчикът. Искам да благодаря на всички, които участваха в изготвянето на текста. Имаше а, а, докладчици от други комисии по смисъла на а, правил номер 50, но мисля, че сега ще гласуваме, за да можем да започнем преговорите с съвета и комисията. Отново благодарности на всички. Благодаря. Сега нека да започнем гласуването. Бюджет на комисия 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет на комисия 2 предложение за поправка за, против, отхвърля се. Компромисно за, против, приема се. Компромисно 2 за против. Приема се. Комисия по заедостта за против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. За, против, отхвърля се, приема се. И компромисно предложение 5. За, против, отхвърля се, приема се въздържали се, приема се. 112 за, против, трябва да проверим. Електронно проверяваме изменение 112. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 за, 24 против, няма въздържали се, така че приема се.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 Отхвърля се. Моля, вдигайте ръка. Моля, гласувайте изменение на комисия ФЕМ, права за жените, изменение 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Сега компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение от комисия ФАМ 29 за, против, въздържали се, приема се. Добре, електронна проверка за изменение на Комисията за правата на жените 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 22 гласа против, 1 въздържал се, приема се. И така, компромис на изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Комисия по заедостта 19-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно а, изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 140. За, против, въздържали се. Моля, вдигайте, вдигайте ясно ръка, колеги. 140. За, против, въздържали се. Трябва да направим проверка по 140. Моля, гласувайте. The vote. Please vote. Yes, now it's closed. 18 за, 19 против, 13 въздържали се. Комисия по петициите 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис. Поправя се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 изменение Комисия за правата на жените 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Комисия за правата на жените, 43-то изменение за, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение, Комисия правосъдие за, против, отхвърля се. Бюджет на комисия 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 165. За, против, въздържали се, приема се. 166. За, против, въздържали се, отхвърля се. 167. За, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджетна комисия 13. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 23. За, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. И след това Комисия по заедостта 125 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Бюджетна комисия 15 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. 184 изменение за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 49-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. А сега гласуване на точки от преамбюла. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Петиции 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пет... Комисия по петициите 2, бюджет на 3, но не може да се приеме това изменение. Така че 46 за против отхвърля се, 47 за против въздържали се отхвърля се. Компромисно изменение 28 за против въздържали се приема се. Компромисно изменение 29 за против въздържали се отхвърля се. Компромисно изменение 30 за против въздържали се приема се. Компромисно изменение 31 на две части се гласува. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 66. За, против, въздържали се, отхвърля се. 68. За, против, въздържали се, отхвърля се. 69. За, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия по заедостта 4 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис на изменение 32 за, против, въздържали се. Приема се. 70 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Комисия по заедостта 5 за, против, въздържали се. Приема се. Комисия за жените 7 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Комисия за жените 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия за правата на жените 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега изменение 78 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 83 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Изменение 83. Просто не виждам кой е вдигнал ръка. Нека да приключим по изменение 83. Моля, гласувайте а, за изменение 83. Не беше ясен резултата. Моля, гласувайте. Моля, колеги, гласувайте. 20 за, 30 против. Отхвърля се. А сега се връщаме на а, Комисия за правата на жените. ФАМ 11. Пропуснах го. Про, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 34. За, против, въздържали се, приема се. 84. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 35. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 36. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 91 за против отхвърля се, бюджет 6 за против въздържали се приема се, 92 за против въздържали се отхвърля се, 94 за против въздържали се приема се, компромис 37 за против въздържали се приема се. 95 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 96 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 97 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 13 за, против. Нека да проверим по 13, да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 23 против. Тоест, приема се. Компромисно изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 98 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 39. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 40. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 14. И комисия по заедостта идентично предложение. За, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение. Извинявайте, поправя се оратора. Комисия по жените. Правата на жените 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. Изменение предложено от Комисията по жен... правата на жените. 6. Гласуваме го на две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия правата на жените 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. Комисия по заедостта 13 за, против. Не виждам, защото не вдигате ръце достатъчно високо. Нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Please vote. Моля, гласувайте, колеги. I close the vote. Край на гласуването. 30 за, 20 против, 1 въздържал се. Приема се. Комисия за правата на жените 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването 47 за, 2 против, 3 въздържали се. Поздравления! Приключихме на време. А, не, не, поправя се председателят. Не, съжалявам. Колеги, продължаваме с гласуването. Не сме приключили още. трябва да представим на пред президента, председателя на парламента е един едно становище, което се отнася до Центъра за мониторинг на, тър... на наркотиците и наркозависимите в Лисабон. Колеги, моля за внимание. Комисията трябва да приеме списък на кандидатите, които могат да бъдат, които са номинирани, те ще бъдат а, гласувани един по един и в последствие имената ще бъдат включени в предложението, проекто предложението. Нека да напомня още веднъж, не може да се гласува против, не може да се въздържаме, имаме само право да гласуваме за. А, списъка е по реда на гласуването. Кандидатите на първо и второ място, за които предлагаме да бъдат гласувани като независими експерти, а на трето и четвърто място като заместници в управителния съвет. Политическите групи предлагат следните петима кандидати, които ще изчета, чието имена ще изчета, моля за внимание. Господин Масимо Кало от НП, госпожа Кармела Коста, НП, госпожа Барбара Дюркоп-Дюркоп от е, Социалистите и Демократите, госпожа е, Калер, е, също Социалисти и Демократи, а госпожа Карла Роси, Алде. Те, за тях ще бъде гласувано по-отделно чрез електронната система за гласуване. ще трябва да тегля жреби, кое да бъде първото име, с което да започнем гласуването. След това ще гласуваме по азбучен ред. Мистер Масимо Кало. Господин Масимо Кало. Това ни помага до някъде. Нека да започнем с гласуването. И така, сега гласуваме един по един за отделните кандидати. Първо, господин Масимо Кано. It's an electronic vote. You can vote in... Гласуваме електронно. Това е предложение на НП. Моля, гласувайте електронно. Okay. Then Next on the list. Moment, moment, moment, moment. Yes. 20 за. Второто име, госпожа Кармела Коста. Предложена от НП. Госпожа Кармела Коста, моля гласувайте за нея. I close the vote. Край на гласуването. 19 гласа. Третият кандидат, госпожа Барбара Дюркоп-Дюркоп, предложение на социалисти и демократи. Oh. Yes. 34 гласа. Четвърта, госпожа Каталин Фелвинчи. Предложение на групата на социалистите и демократите. Моля, гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. 21 гласа. Госпожа Карла Роси, предложение на Алда. Моля, гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. 31 гласа. И така. Госпожа Барбара Дюркоп-Дюркоп с 31 гласа за е първа. След това госпожа Карла Роси с 31 гласа за втора. Трета е госпожа Каталин Фелвинче с 21 гласа, господин Масимо Кано с 21 гласа. И след половин час ще продължим с заседание на координаторите.